Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Още една минута ви дам, за да вземете местата си. Вземете местата си, колеги. So, welcome. Um, uh... Добре дошли на всички на това заседание на Комисията по економически въпроси. Имаме да обсъдим две много важни теми, така че ще е, използвам времето си е, възможно най-ефективно. Обикновено председателят има известно време за да приветства участниците, но тъй като аз вече го направих, преминаваме към темите. Първата от двете теми, които сме избрали, е бъдещето на европейската политика в областта на данъчното облагане, данъчно облагане и цифрова економика. След това документите от Панама, документите известни като Paradise Papers. Както знаете, Европейския парламент работи много активно по тази тема и от гледна точка на разследването, и от гледна точка на законодателната дейност. За съжаление, в тази област е, ние е, само можем да дадем своето съгласие или да го откажем. Сега работим по а, общата данъчна основа за корпоративно данъчно облагане – Работим по четвъртата и петата директива за борба срещу изпирането на пари. Там вече има съвместно вземане на решение. Има доклад 12 страна по страна. Има пакет за ДДС. И а, участниците а, в панела ще се спрат на всички тези теми. Но преди това, нека да дам думата на моя съпредседател – Заповядайте. Уважаеми господин Голтери, председател на Комисията по економически и парични въпроси в Европейския парламент, уважаеми членове на Европейския и националните парламенти в Европейския съюз, скъпи колеги, за мен е чест да председателствам, съпредседателствам днешната пленарна сесия заедно с председателя на Комисията по економически и парични въпроси към Европарламента – Настоящата интерпарламентарна конференция в Европарламента е третото събитие поред календара на парламентарното измерение на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Днешната пленарна сесия засяга важни въпроси, свързани с данъчната политика на Европейския съюз в контекста на възстановяването на доверието на обществото и гарантирането на данъчната и социална справедливост. Бързите темпове на цифровизация на световната економика в почти всички сфери на обществото – налагат разработването и приемането на справедливо и ефективно данъчно облагане на цифровата економика на международно равнище. Това следва да доведе до реформа на международните данъчни правила за определяне на място на стопанска дейност, трансферно ценообразуване и разпределяне на печалбата, приложими в сферата на цифровите технологии. Основа за справяне с тези ключови предизвикателства на равнище Европейски съюз предоставя предложението на Европейската комисия по общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Приветстваме преразглеждането на правилата за определяне на мястото на стопанска дейност и разпределението на печалбата на големите мултинационални групи от предприятия посредством подход основан на формула за разпределение в зависимост от активите, труда и продажбите. Именно тази формула следва да отрази по-добре мястото на създаване на стоеността. По отношение на втората тема – панамските досиета, разклатиха доверието на гражданите в финансовата и данъчната система на държавите членки и в Европейския съюз като цяло. Вярваме, че приетият от Европейския парламент комплекс от мерки в съответствие с препоръките на анкетната комисия по пране на пари, избягване на данъци и данъчни измами, ще спомогне за борбата с данъчните измами и избягването на данъчното облагане в обозримо бъдеще. Благодаря ви за вниманието. Thank you uh, very much. Много благодаря на съпредседателя. Сега давам думата на първия оратор Валер Монталие, който е, е директор в е, Генерална дирекция Таксуд. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, депутати, добър ден на всички. Ако искате, аз ще отделя няколко минути, за да направя едно обобщение от една страна на реализацията. във връзка с фискалната политика на европейско равнище от началото на този мандат, мандата на комисията Юнкер и също така ще посоча основните предизвикателства, пред които ние сме изправени, за да можем да приключим тази програма. Аз мисля, че е необходимо да започна с чудесното сътрудничество между институциите, на което бяхме свидетели, имам предвид между Европейския парламент и националните парламенти. С тях ние поддържаме този диалог, така че да може да се даде възможност за изпълнение на тази програма и да изпълним решенията, които съветът на министрите е взел в сферата на данъчното облагане. Разбира се, тук трябва да се припомни и за законодателната процедура, която е приета с единодушие от съвета. Първото първият резултат. Можете да го откриете в фискалната прозрачност. Аз мога да посоча, че от началото на този мандат изпълнението, което получихме, резултатите, които получихме при транспонирането на законодателните текстове за подобряване на данъчната прозрачност в сферата на DAX Ruling, в сферата на отчетност страна по страна. Е, на отделните предприятия. И ние успяхме да постигнем напредък е, във връзка с е, директивата, с борбата срещу избягване на изпирането на пари, също така и премахването на банковата тайна, това всъщност е едно цялостно законодателство, което дава възможност на данъчните администрации да разполагат с информация, която е необходима за нея, за да могат да събират и обработват правилно данни. По целия този текст Европейската комисия упражнява надзор и е изключително бдителна по отношение на транспонирането и изпълнението на тези нормативни текстове от държавите членки, защото тези текстове са работени на европейско равнище, но трябва да се убедим, че те правилно се прилагат в държавите членки. Втората област, в която е, бяха отбелязани значителни успехи, е засилването на законодателството за е, борбата срещу отклоняването накърняването и избягването на данъчно облагане. Две директиви бяха приети и е, в момента те са в процедура на транспониране от държавите членки, за да бъдат принудени предприятията в рамките на своя капацитет да използват е, някои данъчни инструменти, за да се подобри е, данъчната основа е, в тези страни. Третата сфера, третия сектор е, става дума за външното измерение на тази програма, защото ние е, мислихме, че е уместно, имам предвид в комисията, да можем да изнесем тази програма извън границите на вътрешния пазар и за това ние наистина много настояхме комисията да приеме един списък от данъчни юрисдикции, които не желаят да сътрудничат и също така някои трети страни, които желаят да възприемат критериите за добро данъчно управление, които са разработени от Европейския съюз, така че те да могат да бъдат прияти на глобално равнище. Наистина това е процедура, която е много показателна, защото накрая имаме 55 трети юрисдикции, които се ангажираха пред Европейския съюз да преразгледат своите законодателни разпоредби или вътрешни правила, така че да могат да отговорят на стандартите на Европейския съюз. След изпълнението на този ангажимент, има около 100 данъчни режими и около 600 нови е, преговори за обмен на информация и е, това е всъщност резултата от е, цялата тази процедура. Това с няколко думи напредъка, който успяхме да постигнем за бъдеще има две огромни задачи. Първата е свързана с приемането на консолидирането на данъка върху корпорациите, корпоративния данък и е, това ще бъде споменато скоро в е, доклада на комисията и след това е, цифровата цифровото данъчно облагане, данъчното облагане и цифровизацията, защото това са нови форми за създаване на стойност и това ще даде възможност да се намалят данъците на вътрешния пазар. Това са всъщност двете големи задачи, с които Европейския парламент, националните парламенти ще трябва да отговорят, така че да могат да се получат до края на този този мандат е, добри резултати. Благодаря, господин председател. Благодаря. Господин Вернер Ланген, председател на анкетната комисия по документите Панама. Благодаря господин председател. Аз е, искам да докладвам накратко какво е извършила анкетната комисия в парламента по е, панамските документи. Става дума след публикации от Wikileaks 2010, Offshore Leaks 2013, LuxLeaks 2014, SwissLeaks 2015. През април 2016 година бяха публикувани данните на е, най-четвъртата по големина панамска консултантска фирма фирма. Става дума за 2,6 терабайта. Знаете какви са подробностите, е, е, собствениците, кои са други данни и още много друга информация. Е, повече от хиляда фирми фантоми на Вирджинските острови и виждате, там беше публикувана много информация и след две специални комисии, такс 1 и такс 2 в този мандат, парламентът вече е, формира анкетна комисия на 8 юни 2016 година е, и е, анкетните комисии при нас могат да работят за една година. Този срок може да се увеличи с 2 и 3 месеца, т.е. максимално година и половина, така че работата ще при... приключи на 8 декември 2017 година. До сега е, проведохме 26 изслушвания, 11 е, изследвания и общо 8 мисии е, до Великобритания, Люксембург, Малта, САЩ, Вашингтон, Делауър, Португалия, Кипър, Швейцария и след това накрая втори път в Малта възоснова на решенията на парламента във връзка с върховенството на закона в Малта. Имаше такава загриженост там. Много пъти е, в нашата комисия беше комисар е, Московиси, е, два пъти беше госпожа Юрова, един път господин Юнкер, председателя на комисията. И аз мисля, че ако проследим данъчното развитие през последните години, ще установим, че и дейностите на Европейския парламент във връзка с публикациите на международно равнище доведоха до нещо като смяна на парадигмата. До сега, до тогава беше прието е, много трети държави да разглеждат данъчните въпроси като собствен, е, собствен бизнес. Не ставаше дума за данъчната справедливост или е, лоялната данъчна конкуренция. Ставаше дума за това как чрез данъчно законодателство да се погрижим за собствената си страна. И аз искам да кажа съвсем открито, че тук пример беше Люксембург, най-характерният пример. Люксембург в продължение на десетилетия беше едно от местата, където се кумулираха незаконни средства от Европейския съюз и ние имахме впечатление, че през последните години, като се започна от действащите лица, тази култура на мълчанието беше прекъсната. Сега имаме смяна на парадигмата и действащи лица, за които много се дискутира, дискутира в Европейския парламент успешно се е, превърнаха от е, Саул в Павел, минаха през този процес и мога да кажа, че е, сътрудничество с Европейската комисия в нашата анкетна комисия беше чудесно. Зададохме и някои критични въпроси, които по принцип се концентрират върху поведението на държавите членки, но не само върху него. Ние бяхме свидетели как някои държави членки блокираха по отношение на данните. Имахме групата Call of Con Conduct, е, етичен кодекс, която е между правителствена група на държавите членки е, и нито една е, и нито един от тях не дойде, защото казаха, че те не са европейска институция. В тези документи, които ни бяха предоставени, решаващите срокове бяха заличени е, документа Дикси, в който се виждаше само дневния ред и 32 е, заличени страници от точки 1 до 9 или отчасти, е, документи с отчасти заличени текстове по желание на държавите членки, а не по желание на комисията беше направено това. Конкретни случаи, да речем в Испания, или случаи в Люксембург. Е, там вече обаче е, парадигмата се смени и те не заличиха текстове така че можем да си пожелаем още по-добро сътрудничество. Е, девет от поканените е, представители не се явиха. Знаете, че нашите анкетни правомощия не са толкова силни, като в отделните държави. Нямаме възможности за санкции и е, по този начин не можем да налагаме задължителни решения. И всъщност това е едно и от нашите предложения. Бихме искали това да се промени в основните договори при следващата процедура на промяна. Е, сега данъците, националния суверенитет, това е един от най-големите проблеми. Председателят вече посочи, че има редица законодателни предложения, които са отразени в решението на пленарната сесия от 13 декември. общата данъчна основа за корпоративния данък, е, клиринговите цени страна по страна да се докладват, след това прозрачност при данъчното планиране, европейски списък на държавите, които не искат да сътрудничат е, и е, след комисията за проучване на панамските документи. Имахме конфликт с, с, съвета на, министр, на финансовите министри, но все пак е, мога да кажа, че има 3-4 държави членки. Искам да ги посоча, за да е, оживя дискусията. Те бяха включени е, и в решението на парламента. Ирланд, за, Ирландия заради Apple, Нидерландия поради освобождаване на лицензионни такси, Люксембург поради все още действащите данъчни правила е, и Малта поради цялата система. Тези са четирите държави, които посочихме. Тук на първо място трябва да се посочи прозрачността като изискване, след това сътрудничество между компетентните органи, четвърто прилагане на международните правила и четвърто как в бъдеще, и това не е въпрос свързан с националния суровенитет, така как в бъдеще печалбите на интернет гигантите. Apple, например, е, е вложил около 25 милиарда в данъчни оазиси, така тези средства в бъдеще да могат да бъдат е, използвани така, че да се финансират е, държавите. Това трябва да е въпрос, който да се разглежда и от националните парламенти. Това е въпрос, свързан с политиката на развитие. Ние не можем да очакваме от Африка по-добро управление съжаление, ако не успеем големите международни концерни да ги е, накараме да участват в е, Африка. Благодаря за вниманието. Uh, to... Благодаря. Съжалявам, трябва е, да внимаваме е, да не се разпростираме. Е, още повече в 7 имаме още една сесия. Следващия оратор, председателя на а, финансовата комисия в Френския парламент. Е, Благодаря, господин председател. Искам да се спра на цифровата економика. Агафа са не по-малко силни днес от държавите. Те имат много големи финансови способности, които надхвърля тези на много държави и членки, имат голяма мобилност, имат възможност да събират и обработват огромни количества данни, нещо, което доста променя нещата в този свят, в който и без това има доста неравнопоставености. Първо има неравнопоставености между държавите, Лен Ламасур заяви пред националния парламент на Франция наскоро, че не става дума само за фискален и социален дъмпинг. Става дума за много по-сериозни проблеми. Wikileaks, Paradise Papers, всички тези изтекли документи за укриване и избягване на данъци всъщност са проистекли от проучвания на журналисти, а не на властите. Очевидно е, че трябва властите да преминат на по-висока предавка. По-настоящем се сблъскваме с действията на множество предприятия. 30 милиона французи са във Фейсбук. Тогава въпросът е защо във Франция Фейсбук плаща толкова малко данъци, а, когато Google посредством а, а, съдебни дела успява да избегне плащане на данъци, това ни, накара да, а, ни кара да си задам някои въпроси. Същото въжи и за Google. Така че е, е, трябва да имаме предвид да е, че да, е, когато има такива предприятия, действащи е, в такъв широк мащаб и в световен мащаб, трябва да има по различни трип мерки. Същевременно трябва да се говори и за фискална лоялност. Трябва да има едно и също данъчно облагане за една и съща дейност. Необходима е и прозрачност. Игра... Франция играе важна роля в областта на прозрачността. Благодарение на нейната инициатива много страни в Европа потвърдиха своя ангажимент към борбата срещу измамите в международен план. Как можем да определим и регламентираме въпросите, свързани с избягването на данъци. Ами трябва, нека първо да говорим за агресивната, агресивното данъчно планиране. А, важно е да има предвид постоянното място на економическа дейност, къде точно са разположени а, техните печалби, защото трябва да хармонизираме начина по който изчисляваме печалбите и начина по който се изчисляват данъците. Също времено трябва да се разяснят въпросите свързани с хибридните продукти и да се изяснят и може би да се затегнат правилата за международната дейност. Имаме нужда от фискална стабилност. Франция има такава нужда. Може би не всяка държава членка на Европейския съюз има такава потребност, но Франция има такава потребност, не иска да се променят правилата твърде често и възможността за фискализация винаги е по-бавна. Върви се за няколко крачки назад от развитието на економическата дейност. Затова трябва по-добре да се материализира нематериалната економика. Това може да стане възоснова на някои а, принципни принципи, които се обсъждат в момента във Франция. Първо а, да се налага дан, данък възоснова на оборота. Но и тук има определени неясноти, има определени недостатъци това предложение. Не, не е добре да се налага а, брутално данъчно облагане, но това може да бъде някаква основа за изчисленията в един по-краткосрочен план, докато не се намери по-добър начин за действие. Има големи монополи в цифровата област и трупат печалби без да се облагат тези печалби и ги използват, за да си купуват други фирми а, навсякъде из Европа. Не може да оставим нещата така. Трябва да намерим бързо, незабавно приложимо решение. И ако това решение не, до, не а, реши нещата, реши нещата, отлично. Ако не, трябва а, по този начин поне да си купим време, за да намерим по-добро решение. А, и тук не става дума само за гафа. А, Google, Facebook и прочи. Става дума и за други такива а, предприятия като Airbnb и направихме предложение във Франция по тази тема, за да а, може да се вземе предвид това, че някой, който дава своя апартамент под наем, чрез Airbnb да трябва да плаща данъци, така както го прави, когато го дава под найм и в други ситуации. Благодаря. Давам думата на Ахмед Малай, председател на Комисията за документите от Панама в Белгийския парламент. Euh, Благодаря, господин председател. Това е свързано с работата на комисията на която бях председател. Няколко думи във връзка с предприятията от цифровия сектор. В действителност проблемът е важен, като се има предвид Амазон, Алибаба, които имат много високи оборот, толкова голям, колкото брутния вътрешен продукт на Белгия, да речем. Така че ние сме изправени пред титани. Мен ми се струва, че трябва да направя едно скромно предложение. Ако ако е, ние на европейско равнище не успеем е, да въведем подходяща система, е, ние ще трябва да гледаме какви, какъв е оборота. Трябва да можем да подобрим оборота в страните, където се предоставят тези услуги. Може би ще трябва да засилим данъчната данъчната данъчното сътрудничество и е, то са страните, където е, са седалищата на тези концерни. За е, документите от Панама аз е, набързо ще разглеждам е, този въпрос. Парламентаристите дадоха възможност на своите правителства да а, могат да за, приемат по-засилени мерки срещу данъчните оладеци. И а, агенциите е, отвориха голяма част е, от е, своите досиета. Например, в Белгия този скандал също така беше включена и съдебната система, така че 200-300 досиета са това. Много често обаче повече сигнали засягаха едно и също досие. Посочва се номера на данъчно задълченото лице, на дружеството, така че има 200 300 досията, които се разглеждат от различните държавни служби, но очевидно това не е достатъчно. Ще трябва парламентът да е, мобилизира силите е, за е, справяне с този феномен данъчни оазици и за тази цел много изслушвания бяха проведени, е, имаше около 90 изслушвания, много голяма цифра, също така имаше серия от работни групи, е, които излязоха за заключение и всички държавни служби бяха изслушани, най-вече данъчната администрация, разбира се и е, полицията и Европейската комисия, също Европейския парламент, господин Ланген, който ръководи работата на комисията Панама в Европейския Европейския парламент, също така и някои министри е, от тези страни, които дойдоха в Белгия, за да отговорят на нашите въпроси. И още нещо. Е, институциите, които трябва да контролират финансовия сектор. Националните бордове, разбира се, това във всички случаи са регулаторни органи, които осъществяват контрол върху банките и вие, както знаете, е трудно да се извършват тези дейности е, без е, да имате необходимите инструменти и е, също така в резултат мога да посоча редица препоръки като резултат от нашата работа. Те не постигнаха политически консенсус всички. Например, когато става дума за данъчното облагане, винаги това е свързано с напрежение, но повече или малко ние успяхме да отбележим напредък по отношение на необходимостта от създаване на финансови секции. Е, трябва да има също така и е, магистрати, специализирани е, в данъчните въпроси. Очевидно тук има политически консенсус, за да се постигне наистина един такъв корпус от прокурори, магистрати и данъчни служители, които да се занимават с данъчните измами. Също така има и показатели, е, знаци за засилване на дейността на данъчните служби в страните. Трябва по-конкретни текстове да се приемат за тези служби. Има и консенсус по необходимостта да се засили дейността по изпълнение на мерките за борба срещу е, данъчните оазици и наистина това е един регистър, който вие познавате много добре. Разбира се, имаше и различия в частност, защото все пак става дума да може да разширим нашите препоръки. Така че нашата комисия не се занима с трансфер прайсинг, показа до някъде това е, и е, успяхме да е, увеличим сроковете във връзка с данъчното облагане, така че да оптимират данъчните служби своята работа. Що се отнася до данъчните оазиси, някои е, искаха е, тези разпоредби да имат срок повече от 10 години. Имам предвид данъчните оазъци и това е което мога да кажа, господин председател. Смятам, че има още много работа, има препоръки към правителствата и това вече очертава една пътна карта и ние като парламентаристи трябва да следим изпълнението на тези препоръки от изпълнителните органи. Благодаря. Много ви благодаря. Благодаря на ораторите. Сега а, давам думата на съпредседателя господин Кънев. В 6 ще започнем следващата а, подсекция. Съвсем накратко трябва да се изказваме и не, никак не съм убеден, че ще има време за всички оратори. Заповядайте. Колеги, молбата ми е в рамките на две минути, не повече, за да имаме възможност. Има много записали се оратори. За това за първите две минути давам думата на господин Стайкурас, Гърция. Κάθε φορολογικό σύστημα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της ουδετερότητας, της απλότητας. Нашата данъчна система трябва да се основава на простота, стабилност, реализуемост, балансираност, равенство и ефективност. С течение на времето обаче се оказва, че тези цели много трудно се постигат. Новите е, технологии, е, новите платформи създават много трудности при данъчното облагане и проблемите се множат. Ето защо трябва да намерим нови начини да се справим. Преди всичко, опростяването на правната рамка и намаляването на ставките на ДДС в Европейския съюз ще ни дадат една по-справедлива и по-стабилна финансова рамка. На второ място, обмен на информация и административно сътрудничество, е, както и обща корпоративна данъчна основа. Така ще гарантираме балансирано развитие. На следващо място, по-ефективна рамка за практиките на данъчните обежища, имаме работна група, която се занимава с явления подобни на схемите, които проличаха в документите от Панама. И най-сетне хармонизирането на световно равнище на законите за цифровата економика ще ни помогнат да облагаме е, с данъци е, доходите там, където те се генерират. По такъв начин новата среда е, ще бъде по-благоприятна. Благодаря. Давам думата на господин Гали от Италия. You, many... Благодаря, че им, има много проблеми, но това не означава, че трябва да омалуважаваме постигнатото на равнището на ЕЦБ, ОИСР или Европейския съюз. Три момента ще откроя. Първо, на равнището на ОИСР са съгласувани докладите по отделни страни. Автоматичният обмен на информация е истинска революция в данъчното облагане и събирането на данъци. Непрякото данъчно облагане е друга тема. В рамките на ОИСР сме договорили принципът на данъчно облагане в страната, където се намира крайния потребител. Там, където е крайното потребление, там е и данъчното облагане. Това е, е изключително е, важно. Е, по-важно е и от е, данъка върху печалбите. И е, накратко, италианския парламент много обсъжда този въпрос. Каквото и да правим. Мисля, че това, което каза белгийския колега, е изключително важно. В крайна сметка стигаме до косвения данък върху продажбите. ОИСР в средата на март ще излезе с своя доклад за бързите решения на национално равнище. И ще видите, че почти единственото възможно решение някакъв вид данък върху продажбите. Няма да навлизам в подробности, но не друг, а потребителите ще поемат а, а, този данък, не големите гиганти, за които говорим. И второ, а, имаме данъчни иновации. От една страна всички ние искаме да дадем стимули на цифровите иновации, от друга страна ние плащаме за тази цифровизация. И е много трудно да се измъкнем от този капан. Благодаря. Благодаря ви, много коректно завършите. Давам думата на господин Балаурас Гърция. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ελλάδα έχουμε μία παρή... Благодаря, господин председател. В Гърция смятаме, че ако искаме да намерим как да решим даден проблем, трябва първо да видим в какво се корени този проблем. Цифровата економика води до огромни печалби. И е ясно, че е много трудно Европейския парламент да разследва фирми като Кодак или страни като Малта, Холандия, Люксембург, всъщност не си сътрудничат с а, разследващата парламентарна комисия. Поне не по някакъв съществен начин – и на практика се стига до положение, при което голяма част от тези фирми всъщност осъществяват социален дъмпинг. И милиарди евро не достигат до данъчните е, хазни. Амазон и Алибаба имат оборот равен на брутния вътрешен продукт на страна като Белгия. В Гърция пък има имаме присъствие на Новартис. И Новартис се отразява много сериозно върху цените и в Гърция, и в много други страни по света. Те наймат лекари, плащат на държавни служители и въобще прибягват към доста некоректни методи на действие. В Гърция наскоро един от министрите се опита да направи така, че преките плащания на данъци да могат да се прилагат поне като временно решение, докато се намери някакъв друг начин за облагане на приходите на тези фирми. Но трябва да имаме хармонизиран подход. Председателят прекъсва оратора. Благодаря ви. Господин Ана Гомеш, Европейски парламент. За да има ред да се готви господин Бартоло Малта. Защо не искаха държавите членки да имат звено за разследване е, за борба срещу изпирането на пари, нещо предвидено в петата директива за изпирането на пари, ами защото искат да запазят е, статуквото. Е, тоест не става дума само за данъчна несправедливост, не става дума само от това, че не искаме да няма такива, да има такива явления на вътрешния пазар. Става дума за данъчен дъмпинг и става дума за даване на възможност на данъчните Обежище, съществуващи и вътре в Европейския съюз, да продължат да действат като такива, включително и а, като възможности за изпиране на пари. А, включително комисията имаше възможност да действа по отношение на ДДС, а, за да се спре препращането на част от изпрани пари от ДДС към организации като Даеш и Ал-Каида и не, това действие не беше предприето. Не може, това не е сериозно. Трябва да действаме. Ние като членове на Европейски парламент и членовете на националните парламенти са длъжни да поемат своята отговорност, да се е, грижат за гражданите, които са ги избрали, а не да си затварят очите. Е, пред случващото се. Много добре знаем какво става дома Бонусите, общата данчна основа за облагане на корпоративна дейност. Трябва много добре да разгледаме какво се случва. Има отлични мерки в правото, които обаче не се прилагат. Трябва да дадем възможности на данъчните органи да правят проверки. Трябва да се облагат транзакции, като финансовите транзакции, например, също цифровата економика, роботизацията и освен това ОИСР е, не стига. Тоест мерките, които се прилагат е, в контекста на ОИСР, трябва да се действа е, в световен план. Микрофонът на ораторката е прекъснат. Благодаря. Господин Бартоло Малта, да се готви господин Ебле Франция, Сенат. Malta. Malta. Malta. Thank you, Mr. Chairman. Да благодаря, господин председател. Позволете ми първо да повторя позицията на своята страна, която е повторена нееднократно тук. Но днес искам да спомена, че данъчната система в Малта, Малта е одобрена от Европейската комисия и е одобрена и от ОСР. Нещо, което не беше споменато тук, въпреки че страната ни беше спомената нееднократно. Смятаме, че Европейския съюз трябва да засили мерките за борба срещу укриването на данъци, обаче имаме някои резерви, що се отнася до приложението на общо данъчна основа за блага на корпоративна дейност и е, за това е, трябва да представя е, становището на Камерата на представителите на Малта, е, в което се обсъждаха мерките, които налага, е, нарушават принципа на субсидиарност. Например, тази данъчна основа е, се прилага само по избор за фирми, които имат общи печалби и световен план под 750 милиона евро годишно. Всъщност това означава, че има възможност държави членки да бъдат принудени да променят данъчните си ставки. Ние не сме съгласни. Данъчното облагане е суверенно право на всяка държава членка. Затова смятаме, че е, по-слабата намеса би била по-ефективна за постигане на целите, е, залегнали в механизма за облагането на корпорациите и в краткосрочен и дългосрочен план, без да наруши принципите на субсидиарност и пропорционалност. Имаме и резерви, резерви за формулата за разпределяне, която ще доведе до а, загуба от печалби, тъй като а, се е, претеглят неравно различните юрисдикции. Френски сенат. След него господин Стеренхолм, Дания. Аз мисля, че мога да бъда много кратък със своето изказване. Ние всички знаем, че съществува дебат е, върху разликите между държавите членки по въпроса за подход към е, данъчните вноски на цифровите предприятия. Те се третират по различен начин и е, аз е, Мога да посоча Вигар Аксис и е, това би трябвало да стане в средносрочен план. Е, що се отнася до Франция, ние защитаваме различно третиране и бързо третиране. Дали бихте могли да покажете е, какви са резултатите от размишленията на Европейската комисия по този въпрос, защото е, ние имаме законодателен е, въпрос да решаваме до края на Марс и дали е, вече има позиция, която да да се е, очертава в тази връзка. Благодаря. Благодаря, господин Стирен. След него господин Пол Танк, Европейски парламент. Well, I hope that we... Надявам се, че ще чуем отговор на вашия въпрос, колкото и да няма време. Законодателството, за което говорим тук, не е, е, особено разбираемо за повечето европейски граждани. То е много сложно и не можем да очакваме от гражданите да го е, разберат, да вникнат всички подробности. Но има едно нещо, което според мен е изключително важно за изграждането на доверие в институцията Европейски е, съюз. И това е забранителният списък, черния списък на несътрудничещи юрисдикции, той не става за нищо, с извинение към преводачите, че трябва да се изразяват грубо. Целта на този списък е да укрепи доверието в Европейски институт, е, е, на Европейския съюз, неговите институции. Той трябва да е сигнал, че ние наискам, наистина искаме средствата да не изтичат от нашите страни, защото многонационалните корпорации ни обезкървяват и капиталите бягат. Това е. Пол Танк, Европейски парламент, след него госпожа Перич, Харватия. Да, виждам тук uh, някои колеги, които вече виждах във Франция и в Ирландия моят колега Сатоклачик Ален Ламасур работим по обща корпоративна данъчна ставка в комисията. Надявам се следващата седмица да сме готови и през март да влезем в пленарната зала. Трябва да направим стъпка напред, да модернизираме корпоративните данъци защото системата корпоративни е, данъци трябва да се променя е, с оглед на глобализацията, цифровизацията, е, правата на интелектуална собственост, за, за да може фирмите да плащат данъци там, където реализират печалби. И това е първото. Изключително важна е консолидацията. Второ, предлагаме да се включи и данъчно облагане на цифровата економика. Аз бих казал, че ние предпочитаме едно структурно решение тук в парламента. Така ще могат да се облагат и гигантите в цифровата економика и да се наложи един косвен данък, който структурно да бъде обвързан в системата корпоративни а, данъци, които са преки, да преразгледаме постоянното място на стопанска а, дейност като понятие, защото то помага на Google да не плаща данъци. За съжаление, ние не можем да чакаме ОИСР и ясен е конфликта между Европейския съюз и САЩ. И ако Европейския съюз не поеме водещата роля, няма да стигнем до никъде. Европейския съюз се опира на работата, извършена от ОИСР. Ние му даваме дължимото. Но няма политическа воля в ОИСР да се върви напред. Благодаря госпожа Перич Харватия, след нея господин Фелтен Швеция. Харватия подкрепя инициативата на Европейската комисия при тези нови законодателни актове, най-вече при данъчно облагане на цифровата економика. Харватия от времето на своето присъединяване подкрепя концепцията за здрава основа на данъчно облагане на фирмите. Искаме да бъдат възприяти новите правила на европейско равнище и разбира се, е, постоянно седалище, което да се установи и да се дефинира ясно във вътрешния пазар. Освен това, Харватия подкрепя инициативата да се проучи възможността за въвеждане на данък за всички видове реализиран доход от цифровите концерни в Европейския съюз. Освен това да се проверяват балансите и разходите в тях и да видим каква е балансовата печалба. Естествено, ние знаем, че те отиват в други юрисдикции, данъчни юрисдикции, където данъците са по-благоприятни за тях. Но ако ние приемем тези инициативи, мисля, че можем в дългосрочен план да решим всички проблеми на европейско равнище. Благодаря. аз ви благодаря. Господин Швеция, след него господин Росман Австрия. Так. Благодаря, господин председател, Работата на ОИСР по БЕПС, по ерозирането на данъчната основа е много важно, не можем да възразим. Важно е Европейския съюз да върви успоредно с ОИСР, за да се предприемат мерките срещу БЕПС по възможно най-хармонизирания начин. Имаме нов бизнес модел на цифровата економика и за това е важно да държим сметка за целите, които си поставя ОИСР. Няма нужда ние да търсим наши собствени решения, защото ние сме част от света, ние сме част от по-общата рамка и трябва да се стремим към решаване е, на проблемите и преодоляване на някои основни различия между държавите членки. Като начало можем да се постараем да постигнем споразумение по определенията и приложното поле. Така по мерки 1 до 11 по БЕПС ще можем да обединим усилията на различните страни. И мой въпрос е следният. В Европейската комисия планира ли се работа в тази посока и как? Благодаря. Австрия последен господин Карти, Европейски парламент. Господин Росман, Австрия. Ja, vielen Dank. Äh, Благодаря. Наистина, Вярно е, че през последните години, предвид борбата с отклоняване и избягване от данъчно отлагане, се случиха някои неща, но Развитието беше много колебливо, останаха много открити въпроси. Например, международното и националното данъчното право все още е в камената ера по отношение на цифровизацията. И аз искам да попитам господин Монталие, дали Европейската комисия предвид данъчното облагане на цифровите концерни има някакви предложения. Австрийският министр на финансите предложи да се създаде а, е, дигитална, дигитално предприятие. Какво смятате а, е, за това? Освен това, прозрачността е едно от най-силните оръжия срещу данъчните измами, но и тук трябва да отбележа, че много от стъпките, които бяха направени, са твърде колективи, колебливи до момента. Става дума за текст рулинг, става дума за country by country reporting, но също така и за изпълнението на четвъртата директива срещу изпиране на пари, където всъщност трябва да се изследват частни фундации и е, други организации. Това, което ни е необходимо е публичност, прозрачност. Всичко останало не помага или помага твърде малко. И последно, черният списък на данъчните оазиси който беше публикуван от съвета на министрите на економиката и финансите. Съжалявам, обаче той няма никакъв смисъл, ако не се включат и европейски държави в него, като започнем от Кипър, Малта и стигнем до, на север до Ирландия и ако и САЩ не бъде сложен в такъв списък, пак казвам, от него няма да има смисъл. Благодаря. Благодаря. И последен господин Карти, Европейски парламент. Thank you, Chairman, and um, welcome to благодаря, господин председател. Добре дошли на всички гости. Е, обсъждането днес ясно показва различията между някои депутати от Европейския парламент и някои депутати от националните парламенти, що се отнася до това къде започва и къде свършва е, суверенитета в областта на данъчното облагане. Знам, че това ще е важен дебат във връзка с общата основа за облагане на дейността на корпорациите, но се надявам, че ще можем да постигнем ситуация, в която за нас основният въпрос е, е въпроса за прозрачността. Господин Лаген спомена факта, че е, анкетната комисия за разследване на документите от Панама на Европейския парламент се сблъсква с много препятствия, които се дължат на дейността на комисията и на а, съвета а, и е доста трудно за депутатите в Европейския парламент да получат достъп до документи. Много често документите се бавят или се е, изпращат с залечени елементи. Има а, е, разлики в ролята на Европейски националните парламенти и се надявам, че ще можем да работим заедно, за да принудим тези институции да станат отчетни пред гражданите. Или най-малкото да станат отчетни пред избраниците на гражданите, независимо от това дали а, е, са депутати в националните парламенти или в Европейския парламент. Длъжни сме да направим всичко възможно да има максимална данъчна прозрачност и максимална прозрачност на данъчните решения. И трябва да работим заедно, за да има система за данъчна справедливост навсякъде в Европа. Благодаря. Времето ни напредва значително, за това можем да дадем думата на Валер Монтолие съвсем накратко за отговор на зададения един въпрос за предложението за облагане на дейността в цифровата сфера. Благодаря, имам само една минута, така че няколко думи за цифровизацията. В момента за края на март приготвяме пакет от предложения за по-добро облагане на цифровите предприятия, също така да се локализират е, е, доходите в Европейския съюз, използване на лични данни. Това също е, е един от елементите на генериране на доходи. Също така е много възможно ние да предложим е, е, нещо, което се фокусира в краткосрочен план, предложение в краткосрочен план, е, във връзка с преговори и е, да се е, възприеме една данъчна основа. Това да бъде обект на преговорите. Списъка тук е, има много какво да се желае, но всъщност има много контрамерки, които са свързани с списъка и по тях държавите членки не са постигнали напредък. Ние се опитваме да е, поставим под условие използването на е, общностни средства, ако има юрисдикции, които не желаят да сътрудничат. Повече повече прозрачност. Да, имаме предложение в тази връзка. Докладване е страна по страна, всяка страна да докладва и е, е ангажиментите да бъдат същите, които е, поемат третите страни да излязат от е, този списък. Това трябва да се публикува, за да можем да окажем необходимия натиск, за да изпълним тези реформи. Е, суверенитета и да, акцизите. Аз искам да започна диалог акцизите са инструмент е, за е, да се е, спечели отново данъчния суверенитет и да се локализират данниците от предприятията към администрацията. Единственото средство е това да се направи заедно в рамките на вътрешния пазар. Благодаря. Благодаря много. Вернер, трябва да преминем към следващата точка. Добре, 30 секунди за един кратък коментар. Е Благодаря. Прозрачността е най-важното не само между отделните компетентни органи, но и е, когато става дума за разкриване на истинските собственици на фирми фантоми. Това да става публично, макар и в ограничен обхват. Второ, отделните примери, които ние не засегнахме, това са свободните пристанища, златни визи, допуск на кораби и също така тук не е ясен е, происхода на парите. Има много държави, които трябва да вземат мерки. Това ще разгледаме в нашата следваща е, специална комисия таксо 3 и аз моля за вашето съдействие. Благодаря. Един кратък коментар, моля, тъй като трябва да преминем към следващата част на заседанието си и не можем да надвишим времето си. Благодаря ви много. Извинявам се на всички оратори. Е, това, че има толкова желащи да се изкажат, казва колко важна е темата за всички нас и трябва да работим е, заедно. Очакваме предложението на комисията. Моля ви, прочетете доклада на Европейския парламент за общата данъчна основа за облагане на корпоративната дейност. Втора част. Банковия съюз, управляването на равновесието между е, споделянето на риска и намаляването на риска. Лесна тема. Отново имаме високо уважавани гости. Първият оратор е на път към президиума. Междувременно, нека да ви кажа, че работим по пакета за банките. Той е свързан с намаляване на риска. Става дума за капиталовите изисквания, регламента и директивата, както и а, директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Надявам се, че по време на този мандат ще приключи работата, така че това ще добави още един документ и очакваме пакета на комисията. Надяваме се, че го следите ви. Работим с останалите докладчици по ЕДИС, Европейската схема за, гаран... за застраховане на депозити и се надявам, че ще напреднем и по тази тема. А сега по а, споделянето на риска. Оливия Герсан, генерален директор на генерална дирекция ФИЗМА. Uh, and is our first speaker. And please, Olivier, you have the... Оливие, заповядай. Thank you uh, very much, Roberto. Um, ladies and gentlemen, благодаря ти, Роберто. Госпожи и господа, от 2010 година насам финансовото управление и финансовия надзор е свързана с над 50 законодателни е, предложения на комисията, обсъждани и гласувани тук. Само за банковото дело – Значително сме увеличили изискванията за основния капитал на банките. Имаме разширени буфери, е, увеличихме коефициента на задлъжнялост, балансовите е, отчети, покритието и така нататък и така нататък. Давам само е, малко от многобройните примери, по а, които ние работим за регламента и директивата за капиталовите изисквания. Работим и по пред, префинансираните а, фондове, а, директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Навсякъде, където а, изграждаме банковия съюз, това има е четири стълба обща е, механизъм за финансова стабилност от ноември 2014 година, общ механизъм за преструктуриране, влязал в една година по-късно, е, схемата за застраховане на е, депозитите е ДИС – е, която в момента се обсъжда и съгласуваната позиция на е, министрите още през 2013 година, която ще се задейства в края на преходния 8 годишен период. За споделянето на риска е, ние работим с единния съвет за покриване на 8 годишният преходен е, период е, с е, работата на съвета. Всичко това означава значително подобряване на капиталовите и ликвидните позиции на банките, по-добро управление, по-добър финансов надзор на банковите институции и значително увеличаване на възможностите за преструктуриране на банките. Решава ли това всички въпроси? Очевидно не. Приетата през юни 2016 година от съвета пътна карта продължава да бъде валидна и днес в пълна сила. Това е позицията на комисията, която а, е, смята, че трябва да се а, е, работи в а, е, тази посока. Ето какво направи комисията. Имаме много амбициозен пакет за прогнозиране на рисковете, който беше представен още в края на 2016 година. Няколко председателства, няколко парламента разглеждаха този въпрос и е, няколко съвета и се надявам, че по-късно тази пролет ще можем да работим по преговорите. Поне до края на тази година да приключим работата по е, пакета за прогнозиране на рисковете. Премахнали ли сме рисковете в банковата система? Не, но и не бива да целим пълно изкореняване на а, рисковете. Ако банките не работят а, с риска, значи те не са банкови институции, а нещо друго. Това, което ние искаме е а, да повишим устойчивостта издръжливостта на банковата е, система в Европейския съюз. Затова намаляването на риска и подобряването на е, рисковите е, инструменти ще ни даде възможност да използваме изцяло механизмите за намаляване на риска. Това ще бъде от полза за всички. Позволете ми да добавя, че в момента ние изпълняваме пътната карта от 2016 година и а, дори изпълняваме повече от предвиденото в нея. Както съпредседателя господин Гуалтиери посочи, съвсем скоро ще сме готови с амбициозен пакет за лошите кредити, който не е включен в пътната карта и който според нас ще бъде много ефективен от гледна точка на по-нататъчното намаляване на риска. Необходим е напредък и по другия елемент на пътната карта, именно поделянето на риска. В съобщението от октомври за Банковия съюз се говори за един възможен компромис и аз призовавам парламента да изиграе своята роля и е, да се започнат конкретни преговори с съвета. Бих искал да добавя, че предложението um, Смятам, че предложението на комисията е в съзвучие с духа на доклада и аз бих искал да дам висока оценка на работата на съпредседателите. подпомагането на ликвидността вече няма да изисква поделяне на рисковете. Това прави този инструмент особено привлекателен И в това отношение ние също изпълнихме повече, отколкото е предвидено в пътната карта – защото поне в началото на процеса се очакваше споделяне на риска, а ние направихме и следващите крачки. В заключение искам да кажа, че трябва да продължим работата си по а, възможностите банковият съюз да може да бъде задържан в позицията, в която е желателно да се стабилизира. От гледна точка на комисията това е изключително важно. Трябва да бъде доизграден банковия съюз в рамките на мандата на действащата комисия и според мен има възможности да направим това именно сега следвайки пътната карта на председателя Туск. Благодаря. Сега давам думата на Норберт Бранкман, член на Германския Бундестаг. Благодаря, уважаеми колеги. При банкова несъстоятелност ние бихме искали да укрепим сектор, банковия сектор и да предпазим националните банкови системи от загуба на доверие. Общата гаранция на депозитите може дори да увеличи този принцип на доверието. За това Германия е за осигуряване на депозитите на европейско равнище. Но за това на първо място е необходимо а, застраховката да не покрива а, предишни щети, а, да речем а, лоши кредити в портфела на банките и а, от това да не се пораждат стимули за лекомислено поведение в бъдеще. Над 760 милиарда евро лоши кредити, съгласно ЕЦБ, са в балансите на европейските банки. Това е много висока цифра, поради което ние поставяме условие за европейско гарантиране на депозитите, тези кредити, тези лоши кредити да се намалят чувствително. Това е първата стъпка към едно общо осигуряване на депозитите и ние няма да направим втора или трета стъпка, ако не бъдат намалени лошите кредити до поносимо равнище, но и в бъдеще да не се допускат компромиси. Според мен тук не могат да се допускат компромиси, както по отношение на депозитите, така и по отношение на реструктурирането на банките. И трябва да се въведат твърди правила за избягване на нови рискове. Колко много работа ни предстои, показва дискусията за насоките за лошите кредити на Европейската Централна банка. Сега аз не поставям въпроса дали те превишават компетенциите си или не. До март 2018 година ще се преработят тези насоки, обаче аз мога само да предупредя да не се смекчават правилата в тях. На нас са ни необходими общи е, общовалидни стандарти при оценка на лошите кредити и също така как да оперираме с тях. Само ако имаме такива европейски евро... референтни показатели, може да се разсеят политическите съмнения и е, в някои държави членки има такива съмнения, също и в Германия. Съществен момент тук е, е приоритетното разглеждане на държавните дългове в банковите баланси и ако е, това бъде направено на европейско равнище, се внася риск през задната врата. И, е, например, кредитите на публичните бюджети, от които се отпускат, не са без рискове. Аз бих пожелал ние да ограничим портфейла или по-скоро портфе, портфолиото на облигациите на банките. Аз мятам, че с това не се премахва възможността за регулация и намаляване на привилегиите. Кредитите, отпускани на държави, не трябва да се третират по различен начин от този на кредитите, отпускани на частни лица. Още повече, че те се вписват в собствения капитал. Аз знам какви са последиците от това предложение. Знам, че това ще създаде болка на много страни, но наистина ни е необходим банков съюз, който да е добре конструиран, не трябва да допускаме грешки и не трябва да мислим, че нещата могат да функционират по друг начин. Няма да е първия път една сграда да се срути, защото основите и не са стабилни. Благодаря. Thank you, uh, Mr. Благодаря. Господин Вансен Дебле, председател на Комисията по финанси на Френския Сенат. Господин председател, уважаеми колеги, нека да благодаря на, на колегите за направените предложения. Нека и аз а, да започна с а, това, че много се радвам да участвам в днешното заседание. Миналата седмица имаше делегация от Европейския парламент, която посети пък Френския сенат и ние ги приветствахме там. Тези контакти ни дават възможност да задълбочим обсъждането на темата в европейските, национални, европейските институции и националните институции. Що се отнася до риска, много е важно да видим каква е способността на държавите членки да споделят риска, споделяйки суверенитета си. По отношение на Банковия съюз има множество въпроси, които се обсъждат в Френския сенат. От ноември 2020 година държавите членки в еврозоната заявиха желанието си да има един механизъм за надзор. Европе... Френския сенат подчерта своята подкрепа тогава за тази идея и формулира определени препоръки и възможности за подобряване на мерките за тази първи стълб. Комисията по финансови въпроси и се спря по-конкретно на три въпроса. Първо, включването на застраховането в областта на надзора. За нас това беше от съществено значение. Второ, хармонизирането на процедурите за преструктуриране на, на национално равнище, нещо, което според нас е необходимо, за да се въведе един механизъм за преструктуриране. И накрая, демократичните изисквания на националните парламенти да могат да участват в контрола на надзорника. Член 13 е, на договора за Европейския съюз дава такава, дава правна основа за това предложение правно основание. Що се отнася до Банковия съюз и е, по-конкретно за е, е, преструктурирането, обсъждали сме темата нееднократно. През 2015 година Сената прие изменение, което е свързано с условия към приложението на регламента за единия механизъм за преструктуриране във връзка с междуправителствените мерки и за финансовите условия а, на преструктурирането. По този начин Сената а, заяви а, че смята, че трябва да се е, прилагат мерки е, на национално равнище, докато не се обединят ресурсите е, на, на европейско равнище в един единен фонд за преструктуриране. това е по економически съображения, защото банковите пазари в голяма степен са национални и, те играят важно значение за економиките на държавите членки, включително и във Франция. Важно да се гарантира стабилността на еврозоната, вземайки предвид ам, фискалната дейност и потенциалния надзор. И във връзка с, с системата за гарантиране на депозитите, продължаваме от две години да работим а, по а, тези теми. Госпожа Елке Кьоник, председател на съвета, Единия съвет за преструктуриране, а, е включена в тази дейност и колегите ми подчертават, че механизмите за преструктуриране в контекста на Банковия съюз са крачка напред, тъй като акционерите и включените лица а, участват в загубите. т.е. загубите не се прехвърлят изцяло на държавите и на данакоплаците. Също времено, както и в в другите страни на еврозоната, при нас има силна концентрация на този пазар и е, за това най-вероятно при фалит ще се стига до преструктуриране, а не при, до ликвидация. И от привеждането на директивата в действие от 94, директива до 30 май от 2094 е, година е свързано с тази тема. На, има напредък, разбира се. Е, е, през 2016 година Сенатът подчертава, че подкрепя предложението на Европейската комисия с няколко резерви. Първоначалният проект е, изискваше допълнителни а, средства от 7 милиарда евро за банките, а, за френските банки, за да се одобри френската система. Ако системата за гаранция на депозитите а, а, се задейства нейният начин на финансиране, трябва да отразява по-скоро, според Френския сенат, вероятността да се стигне до ликвидация при всяка една финансова институция. Евро... Трябва да а, има и намаляване на риска, и а, а, споделяне на риска. Е, завършването на банковия съюз изисква намаляването на лошите кредити, но същевременно трябва да видим какви са нашите приоритети. Намаляването на риска може да бъде постигнато успоредно с европейската схема за застраховане на депозитите. Благодаря. Благодаря, Пауло Гериери и Италиански Благодаря, господин председателю. Мисля, че преди всичко е важно да кажа, че до изграждането на банковия съюз е основна стъпка за намаляване на сегашната финансова разпокъсаност в Европейския съюз и да се намалят рисковете от а, идиосинкратични удари срещу банковата система на отделни места и в отделни страни. Изграждането на банковия съюз ще даде, е, ще отреди по-голяма роля на частния капитал в преодоляването на финансовите удари. Ние всички сме съгласни, вярвам, че единственото трайно решение е да се намери удовлетворителен компромис между тези две цели или потребности. От една страна да се намали а, е, риска, а, е, който се е натрупал върху балансовите отчепи, отчети на банките. От една страна и от друга страна а, е, да се поделят рисковете. Наследените рискове се дължат на твърде голямата експозиция на банките на националните държавни задължения. Ето защо трябва да се работи в тази посока. В Италия, например, предпазливата рекапитализация на банката Монте Паски доведе е, е, до е, намаляване с една четвърт на стойността на определени категории е, книжа само за една година. Има и ясна политика на единния надзорен механизъм, който трябва да се прилага. От друга страна, економическият растеж също би, намалял, би намалил относителния дял на лошните лошите кредити, необходимо е да се е, предприемат действия не само за да се прилагат пруденциалните изисквания, но и внимателно да се калибрира новата мярка, за да се сведа до минимум отрицателните ефекти. Диверсификацията на портфейла ДЦК може да се стимулира чрез без безопасни ценни книжа за диверсифициране на държавния дълг. Той би трябвало да бъде изключен, защото държавният дълг, когато той се търгува на банковия пазар, може да доведе до по-нататъчна нестабилност. Мисля, че за поделянето на риска би трябвало да се изгради европейската система за гарантиране на депозитите, ЕДИС, защото по такъв начин ще се намери удовлетворителен компромис за споделяне на риска и за финансови механизми, които не допускат данакоплаците да поемат бремето на несъстоятелните банки. От друга страна, единният механизъм ще може да предоставя средства на унези е, институции, които е, са и останали без средства, без това да наруши преодоляването на последиците от наследения от времето на кризата риск. Както остатъчните а, рискове, така и а, така наречената морална опасност или опасността, свързана с действията на държавата, ще помогне за подобряване на коефициентите. В тази връзка е по-добре да имаме по- ефективни бюджетни ограничения за националната финанс... фискална политика и а, да бъде по-ефективни правилата за възстановяване на доверието. Автомат автоматично или полуавтоматично преструктуриране на държавния дълг едва ли е подходящото решение. Напротив, това е, само води до по-нататъчна нестабилност и е, дава възможност е, за нови удари и нова нестабилност. В заключение искам да кажа, че един важен технически е, е, компонент, който липсва дори и сега е, трябва да е на лице. Имаме ясно какви са техническите стандарти и механизми. Последното, което остава да добавим е политическа воля, за да осигурим не само финансовата стабилност на еврозоната, но и на всички наши граждани. Благодаря, господин съпредседателю. Имате думата. Благодаря. При това бясно темпо, наложено от господин Голтери, мисля, че в рамките на една минута ще се събира. Уважаеми колеги, темата на нашата втора сесия Банков съюз управление на баланса между споделяне риска и намаляване на риска е изключително важна. Независимо, че до голяма степен логично бе отдаден приоритет на мерките за намаляване на тези за споделяне на рисковите в банковата система, двете групи мерки са взаимно свързани и еднакво значими. Безспорно е значението на банковия сектор за стабилността на цялата ни финансова система, а оттам и за социално-економическото развитие на Съюза в един по-дългосрочен план – усилията на България и на българското председателство на Съвета на Европейския съюз са насочени към постигането на приемлив баланс и компромис по законодателния пакет за намаляване на рисковете в банковия сектор. В допълнение ще работим за постигане на съгласие и по предложението на Европейската комисия за създаването на европейска схема за гарантиране на депозитите, която по същество ще завърши банковия съюз. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Благодаря ви много. А сега? Желащите да се изкажат. Мария Луиза Керке от Португалия. Две минути. Благодаря. Съвсем накратко искам да посоча следното. Аз е, участвах между 2011 година и 2015 година в групата Екофин и ние отбелязахме голям напредък при е, намиране на мерки за справяне с кризата. И е, всъщност тези мерки, за които говорим, ние ги идентифицирахме през 2012 и 2013 година. Трябва във всички случаи да се намали риска, да се споделя риска, но много често това се прави за гаранционните фондове за депозитите. Аз е, се съмнявам дали е, няма да има нова криза е, преди да преминем към този етап. Наистина трябва добре да завършим банковия съюз точно и в този аспект. Аз мисля, че също така това ще бъде фактор за подобряване на стабилността на банковата система. Много дълго време на нашите лихви са ниски, поставят се изисквания за по-строги правила и в крайна сметка банките имат въпрос с проблем с рентабилността. Трябва да се уредят и други проблеми, но в някои случаи ние отбелязваме, че някои дружества, някои предприятия имат трудности с кредитите. Можем да предвидим да се сложи спирал крачка на банковата регламентация от такъв тип, за да не изхвърляме бебето заедно с водата. Благодаря. Благодаря. Господин Тимо Аранка от Финландия има думата. You, Благодаря, господин председател. Както стана ясно и в обсъждането в съвета, и тук в тази зала, има доста големи различия, що се отнася до това дали сме близо до Банков съюз. Можем да говорим за определението на риска и за определението на споделяне още няколко години, но не можем да поемем риска да отлагаме сериозни реформи за не по-малко важния капитал, съюз на капиталовите пазари, който е тясно вързан с банковия съюз. И затова моят въпрос е следния. Не можем ли да подходим малко по-различно? Да има нещо като коалиция на желащите или поне коалиция на способните, тези, които смятат, че намаляването на риска вече е достатъчно добро, да се обединят, да споделят риска помежду си и онези, които не са напреднали с намаляването, да видят какви са ползите. Или пък втори вариант, онези, които смятат, че могат да си имат доверие за лошите кредити или за дан, държавния дълг, да продължат да, да работят заедно и да се види дали другите ще имат желание да се присъединят към тях. Знам, че въпросът ми има провокативен характер, но искам всъщност истински отговор. Въпросът е съвсем насериозно. Естер Деланки. Uh, uh, Доста изненадващо беше, но и така ще го приема. Благодаря, господин е, председателю. Чухме изказванията на, пред, на ораторите, пък и в залата. Е, и те за пореден път ни убеждават колко е, чувствително и тежко е това досие. Имахме е, съобщението на Европейската комисия за постепенен, поетапен подход, е, много по- спокоен в сравнение с първоначалното предложение и съответните условия на всеки етап. И ако трябва да намерим компромис, то този компромис ще бъде някъде в триъгълника определено три фактора. Единият е времето, другият е съдържанието на предложенията, в зависимост от това дали искаме да сме амбициозни или не. Дали искаме да се справим само с въпросите е, на ликвидността или още нещо. И третия фактор условията. Време, съдържание, условия. Ето това очертава триъгълника. И ако искаме да бъдем много амбициозни по отношение на е, съдържанието, да е, преминем е, към една висока степен на мутуализация е, и взаимност в системата, то тогава трябва да държим сметка за другите фактори, най-вече фактора време. Ако искаме по-бързи срокове, ще работим само по ликвидността. Ако искаме да сме по-амбициозни, трябва да разтеглим този триъгълник и да предвидим по-дълги срокове. Но не бива да сравняваме а, ябълките с портокали. Така не може да се смята, така ни учат още в училище. Сближаването върви много бавно. Чух френски оратор, който говореше за френската банкова е, система и за допълнителното бреме. Да, ако получите национално изключение, то тогава ще можете да имате 0,5 е, покрити е, депозити, а не 0,8, както се изисква в общото правило. Много съм удовлетворена, че и тримата основни оратори говориха за лошите кредити и за рискът от експозиция спрямо държавен дълг. Това ще определи дали и кога ще преминем отвъд ликвидността. И още нещо, едно допълнително осложнение. Само част от банките са под европейския надзор. Останалите са в европейската рамка, но с национален банков надзор. Тук само маркирам проблемите, за да стане ясно колко са сложни. А някъде в рамките на този триъгълник ще намерим и компромис. Благодаря. Да, е, радвам се, че чух е, най-сетне, е, че тук се включва и експозицията на държавния дълг. И е, често пъти амбицията спира действията. Благодаря, господин председател. Европейската банкова система се сблъсква с множество е, трудности и е, често има проблеми и поради е, многото е, лоши кредити, които остават е, важен източник на а, уязвимост. Първите два стълба бяха завършени по време на гръцкото председателство, нещо, което доведе до сериозен напредък. И по а, споделянето и по намаляването на риска с конкретни а, политики е, като засиване, е, провинциален е, надзор и реалистични разпоредби за минималните капиталови изисквания и подобряване, както ви казахте, на управлението на техниките за управление на риска на банките с създаване на кохерентна стратегия не само за използване на средството, но и за предотвратяване на натрупването на лоши кредити на вторични пазари, чрез създаване на адекватна, функционална, ефективна е, мрежа за фискална сигурност, чрез е, е, кредити и гаранции, които идват е, първоначално от механизма за стабилност и след това от паричния фонд – и е, чрез приемане на европейска схема за гарантиране на депозити напредваме по тази очертана пътна карта, чрез съвместен механизъм и без е, по-нататъчни предварителни условия за преминаването от е, единично застраховане към съзастраховане. Василий Иле, Румъния. Благодаря. Mulțumesc, domnule președinte. România susține eforturile pentru soluții. Благодаря, господин председател. Трябва да се търсят коректни решения за банковия съюз и на европейско равнище. В този смисъл Румъния прие определени закони, ние отделяме голямо внимание на баланса на интересите на европейско равнище между страните по происход и е, приемащите страни. Трябва да е, следим финансовите интереси, да ги отчитаме, но и да се погрежим за финансова стабилност. Проектът е, за банков съюз трябва да изглежда така, че финансовата система да може да се базира на стабилност не само в еврозоната, но и в Европейския съюз като цяло. Румъния смята, че едно условие, едно от условията за запазване на лоялна конкуренция трябва да бъде споразумение между държавите от еврозоната извън нея. Не трябва да има дискриминации, не трябва да се накърняват легитимните интереси на отделните страни. Механизмът за банков надзор трябва да бъде усъвършенстват и средствата да се ползват с защита. Ако се стигне до е, измаредна ситуация, е, трябва за справяне с подобна криза да се използват в минимална степен публични средства. Също така, длъжниците трябва да бъдат поставени в правилна иерархия, последователност между страните по происход и приемащите страни в финансовата сфера – трябва да има баланс, що се отнася и до провинциалната политика. Благодаря, господин Бернт Луке, къде е Европейски парламент? Благодаря, господин председател. Господин Бракман съвсем е, основателно посочи в своето изказване, че е, една сграда не е стабилна, ако не са стабилни основите. И аз мисля, че ние не поставяме правилно основите е, по отношение на ИДЕС. Ние създаваме впечатление, че ИДЕС е проблем с съществуващ риск, който трябва да се управлява по-добре и да се намали. Това, което изобщо се пропуска в тази дискусия в парламента е, че чрез ИДИС могат да възникнат нови рискове че ИДИС ендогенно генерира нови рискове, защото по този начин средства, ликвидни средства, кредити и така нататък при една система за гарантиране на депозитите в случай на криза отиват в друга държава и не позволяват тази държава да излезе от кризата. Имаме основен проблем, че нашата система е като скачени съдове и всъщност средствата, които изтичат от една страна, отиват в друга страна и създават риск на помагащата страна, обаче за това не се говори. Изцяло не се спомена минава, например, в оценката на въздействието на Европейската комисия, където се създава впечатление, че става дума за съществуващи рискове, но не е проучен въпроса дали от функционирането на ИДИС може да се стигне дори до неконтролирано възникване на нови рискове в досега сигурни банкови системи. Ние всички знаем, че тези банкови кризи е, могат да се измерват не само по фундаменталната им големина, но и са кризи на доверието, кризи на е, вложителите, на инвеститорите, на доверието на тях в банките и е, всъщност е, точно този проблем може да възникне, ако е, е, ИДИС отслаби системите на сигурност в дадена страна. Благодаря. Мистер Герази... Благодаря, господин Герасимов. Много разгърт. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Τραπεζική Ένωση, όπως είναι γνωστό, αποτελεί ένα... Благодаря, господин председател. Банковия съюз, както добре знаем, е една от най-значимите политики на Европейския съюз. И той има три стълба. Първо, общ надзор. Второ, общо управление, що се отнася до здравето на банковата система. И трето, фонд за евентуална финансова помощ. При, по първия стълб имаме известен напредък. Но що се отнася до изграждането на доверие в Европейската банкова система, трябва да се погрижим депозитите да бъдат гарантирани. Необходим ни е третия стълб, въпреки че по първите два има отбелязан напредък. Германия, Холандия и други страни казват, че трябва да се е, забави процеса. Но комисията, вместо да засили първоначалния си план, сега говори за неговата неутрализация в известна степен. Гръцката позиция, заедно с позицията на други страни, е, че сме за е, банков съюз, но той няма как да се случи, ако не е, създадем действително доверие на вносителите на депозити. Благодаря, Янис Фукан с Латвия. Paldies, kungs, par iespēju šajās pāris minūtēs. Благодаря ви за предоставената възможност е, за няколко минути да изразя е, становището на Латвия по Банковия съюз. Преди всичко изразявам подкрепа за е, действията за доизграждане на Банковия съюз – и същевременно ни трябват мерки за намаляване на риска. По-конкретно бихме искали по-висока степен на хармонизираност с цел да се повиши ефективността на единия механизъм за преструктуриране. Второ, подкрепяме намаляването на риска, дори и когато то налага големи промени е, в правната рамка на банковия сектор. Бихме искали съответните законодателни предложения да бъдат прияти своевременно. Трябва да постигнем и баланс в регулирането на банките, които са част от международни групи. На трето място подкрепяме създаването на третия стълб ЕДИС, Европейската схема за гарантиране на депозитите, със справедливо разпределение на вноските с цел да се подобри стабилността на сектора и да се създадат условия за финансова стабилност и разкъсване на обвързаността между банките и суверените. Бихме искали система, в която се стабилизира системата и с облигации на основата на подробен анализ. Прекъсва се оратора и следващия оратор е от Швеция, господин Фелтен. Благодаря ви много. Положението в еврозоната, в банките, е доста различно от страна до страна. Големият проблем са лошите кредити и те са важен фактор и могат да бъдат източник на нови кризи в бъдещето. Има доста такива кредити. В някои страни банковите системи доста се бавят при коригирането на лошите кредити. И въобще, каквото и да говорим за споделяне на риска, това не е реалистично а, преди да се а, коригират последиците от грешките от миналото. Няма как да се действа на другояче. Бих се радвал да чуя нещо за споделянето на риска, що се отнася до лошите кредити и може ли да се направи то преди да се елиминират а, а, техните последици а, с запазване на доверието на гражданите. Нека да не забравяме, че създадохме единия надзор и едината система за преструктуриране. И така имаме европейски надзорник, който може да зададе допълнителни изисквания за капитала за банките, да се е, включва в управлението, дори там, където има банки, които има опасност да фалират. Това е мярка за намаляване на риска. След това имаме общ механизъм за преструктуриране. И нека да не забравяме, че всички трябва да участват в него, защото Едис, ако съществуваше по време на финансовата криза, кои ще да са страните, които ще да извлекат ползи от него? Много добре знаем, че има проблеми и с НПЛ, казва господин Галтиери, може би има предвид НПЛ, е, лошите кредити – е, основният елемент тук е да има надзорник, който е на достатъчно голяма дистанция от държавите членки и може безпристрастно да се включва при управлението на банките. Какво друго има за, за споделяне на риска? Ми, при споделянето на риска нямаме никакви мерки на този етап. За мен това е проблем, защото ЕДИС не е само мярка за споделяне на риска, е мярка за намаляване на риска, именно поради това, че действа като стимул и предотвратява определени типове поведения на пазара и на потребителите. И ако искаме да преминем по-нататък към заключителните елементи, няма нужда да се работи нелогично. Трябва да излезем малко от е, желаните и да се опитаме да постигнем компромис. Първоначалният пакет за лошите кредити е а, е, добър и можем да го приемем. А, е, не, че трябва да се бавим. По лошите кредити не, но трябва да работим много коректно, с ясно разделение между различните стъбове. Е, стълб едно е, са правните норми и те се изготвят от парламентите. Е, Европейската комисия може да работи и по законодателно предложение, което да бъде е, основа за определени стимули. И накрая. След решението от Базел, че след решението от база трябва да говорим за конкурентоспособността и за това как може да се получи подкрепа за мерките. И определени характеристики и фази на ЕДИС трябва да бъдат определени така, че да има съответния баланс между споделяне и намаляване на риска. И има множество планове, които са силно амбициозни, обаче са на различни позиции е, и ако не се постигне компромис, е, няма как да се придвижим напред. И националните е, парламенти могат да изиграят своята роля, защото те имат връзка с правителствата на държавите членки и могат да дадат съответните да предадат съответните позиции на тези правителства. Оливия, искаш ли да кажеш нещо? Президент. Благодаря. Съвсем накратко, изглежда, че ние всички подкрепяме завършването на банковия съюз, но в представите ни става дума за различен банков съюз. Аз съм съгласен с госпожа министъра Албукерке и използвам а, възможността да поздравя а, да я поздравя, когато беше в Екофин а, и по времето на Мишер Барние ние трябва да намалим риска в банковата система и е, трябва да направим това много бързо. Е, споделянето на риска също, съгласен съм с е, вас, господин председател, че това трябва да става на една много добра основа. Това е ясно и, както вече казах, първата фаза на ДИС – на ЕДИС не включва никакво разпределение на риска. Става дума за условията, но всъщност това вече ще се прави на втората фаза на ЕДИС. Съжалявам. Съжалявам, че госпожа Деланге напусна залата, защото за експозициите на държавен дълг риск. Нашият въпрос е, искаме ли наистина да сме единствената част на света, където а, има незавършен банков а, съюз, а, ако смятате, че настоящото състояние на еврозоната е недостатъчно стабилно, тогава внимавайте да не правите допълнителни действия, неща, които да го дестабилизират. Трябва ни функциониращ банков съюз и задълбочен е економически и паричен съюз. Уважаеми слушатели, с това работата на преводачите приключи. Преводаческият екип